цял арсенал служебни лица, трябва да направим така, че европейските институции не се самозатварят в замъка с дигнат подвижен мост. Ние трябва да отворим вратите, да слушаме, да обсъждаме, да разбираме. Ние трябва да поставим проблемите на гражданите, тяхното достоинство в основата на всички наши действия – Последните избори потвърдиха, че ние не сме се изморили от Европа. Искаме просто тя да работи по-добре, да решава проблеми, най-вече безработицата, младежката безработица, тероризма, незаконната миграция, опазването на здравето, на околната среда, защита на правата на жените, на най-слабите, вътре, в и извън Европейския съюз. Една по-осезаема Европа, Европа на фактите, реална Европа. Достатъчно е човек да има здрав разум, за да разбере, че тези проблеми няма да се решат чрез отслабването на Европа – нито една държава членка, дори най-големите и най-силните не могат да преговарят сами с Китай, с САЩ, Русия, Индия или да предприемат мерки срещу засилващия се миграционен поток от Африка или Близкия изток, нито пък да отстояват економическия ни интерес и да отстояват ценностите които ние споделяме днес, повече от всякога съюзът е сила. Единствено, когато сме обединени, ще се справим с предизвикателствата пред нас. Аз бях засегнат, както всеки друг, мисля, когато турския президент спомена за нацизъм и фашизъм по повод на изказване за някои от нашите държави членки. L'Europa è il faro nel mondo. Европа е пътеводна светлина в света, що се отнася до опазването на, окол... на основните права. Ние сме единствения континент без смъртно наказание. Ние сме нещо много повече от валутен пазар. Само със съвместни усилия, със солидарност можем да продължим да провеждаме тази водеща роля и да насърчаваме съседите да не се впускат в национализъм. Да пристъпим към програмата. Имам удоволствието да ви представя нашите двама гости днес. Първия ни гост е Барбара Хендрикс. Тя е от щата Арканзас, САЩ. Барбара е с шведско и швейцарско гражданство. Тя е най-дългослужащия посланник на добра воля към ООН. Тя е основателя на фундация Барбара Хендрикс за мир и помирение. И съгласува работата във връзка с беженците и активисти за човешки права, госпожо Хендрикс. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. председател, уважаеми депутати, уважаеми гости, приятели на Европа. За мен е огромна привилегия да бъда тук в тази зала по повод 60 годишната на Римския договор. Бях помолена да говоря на английски, затова и ще мина на този език. Важните годишни ни ни карат да отправим поглед назад към пътя, който сме изминали, да направим равносметка на напредъка. Те ни дават и възможност да отчетем проникновението на тези, които са започнали това амбициозно пътуване. В този важен момент от нашата история трябва да се запитаме как искаме да вървим напред към по-светло бъдеще. Има едно проклетие, което гласи дано да живееш в интересни времена което означава времена на страх, насилие, размирици. Не можем да отречем, че нашата епоха е пълна с несигурност, опасност и много кризи. Безмерната алчност на безкруполните банкови и финансови институции, все още не наказана до днешен ден, предизвика международна економическа криза с пагубни последствия. Срив на глобалната економика, покачване на безработицата и безпредседентно и обидно ниво на неравенство и мерки за финансова дисциплина, които наказват несправедливо най-слабите в нашето общество. Ние се намираме в 11-я час на екологичната криза. Има толкова малко време, оставащо за спасим планетата. При все това продължаваме да отравяме въздуха и водите на Земята, и да избиваме представители на флората и фауната. Глобалният тероризъм, варварска епидемия, задвижвана от омразата, от части, подхранвана от неморални и незаконни войни, водени в наше име. Тя поставя за мишена невинни граждани навсякъде по света и се опитва да ни вкарва в един поречен кръг на насилие. Утре ще с огромно прескърбие ще отбележим годишната от атаката, атентата в, на летището в Брюксел. Конфликтите по целия свят е, доведоха до безпредседентна хуманитарна криза. Днес над 65 милиона са принудени да бягат, за да спасят живота си. Две трета са вътрешно разселени лице, лица, 80% са от развиващите се страни. 10 милиона са лица без гражданство, 600 хиляди от тях живеят в Европейския съюз. Върховният комисариат за беженците към ООН никога не се е сблъсквал с толкова много семейства – в нужда от своето създаване през 1951. Всички членове на този орган са подписали Конвенцията за беженците, която не само гарантира правото на търсене на обежище, но има и защитни механизми, за да се работи и по проблемите с националната сигурност. Конвенцията от 1991 влезе в сила през юли 54 и през 56 когато съветските танкове навлязаха в Будапешт, за да спрат унгарската революция, 200 000 унгарци избягаха в Австрия. Върховният комисариат за беженците към ООН ги призна за беженци и оглави усилията за тяхното презаселване. Тази операция оформи начина по който ще подхождат хуманитарните организации към беженските кризи от тогава насам на 10 декември 1948 Генералната асамблея на ООН прокламира и прие Всеобщата декларация за правата на човека. Аз бях едва на 20 дни тогава. Моите родители така и не бяха чували за тази декларация, но много добре знаеха законите на Джим Кроу за апартейда, който извършваше, които доведоха до сегрегация на расите в юга, в Америка. Аз на практика бях лице без гражданство в собствената си държава. Не може да се възползвам от същата закрила по закон, нито пък да упражнявам същите неотменими права, с които се ползваха всички млади, всички малки бели момичета, родени в същия ден в Стифънс, Арканзас. Като дете аз бях свидетел на движението за граждански права, оглавявани от Мартин Лутер Кинг. Когато бе подписан закона за гражданските права през 1964 година, след 300 години робство и 100 години апартеида, аз станах пълноправен гражданин, както е предвидено по Американската конституция. Аз си получих правата, но най-важното е способността да упражнявам гражданските си задължения и отговорности – който ми предостави моята свобода. От тогава насам реших да направя всичко по силите си, за да популяризирам и да защитавам правата на човека при всеки обстоятелства. Когато Върховният комисарят ме помоли да стана посланник на добра воля през 1986 година, аз видях в това възможност да приведа в действие, в по-широк план, моята искрено виждане – че моят вътрешен мир и мира в света трябва да се основават на принципите на правата на човека. През изминалите 30 години аз надигах глас от името на беженците от целия свят, от Южна Африка до Камбоджа, от Източен Тимор до Руанда и бивша Югославия. Аз се срещнах с много страдащи марки, майки, някои от които трябваше да погребат децата си. В Гърция миналата година една мар... майка не може да държи сълзици, когато говореше за опасното си пътуване и живота, който е напуснала. Най-големите й притеснения бяха за двете деца. Интелигентни тинейджери. Много сирийски деца вече са изпуснали 5 години училище заради тази трагедия. Много от тези семейства все още чакат в Гърция Европа бързо да изпълни вече приятия план за презаселване. Филипо Гранди, върховния комисар на комисарята, казва, че липсата на съвместен отговор на беженската, на беженската криза доведе до хаос по границите и до срив на общественото доверие в способността на правителствата да справят с ситуацията, което захранва е вода във воденицата на тези, които искат да превърнат беженците в козел опущение. Доклада на Комисарията за по-добра закрила на беженците е рамката за едно ново виждане за ангажимента на Европа в тази глобална криза. Всички тези кризи са много плашещи, но, но преди всичко ние страдаме от морална криза. Изглежда, че ние действаме, реагираме без морален ориентир, без виждане за това къде сме тръгнали. Прекалено дълго време позволяваме на търговците на страх, омраза, изключване да говорят с висок глас и да дефинират нашата национална идентичност. Решенията, които предлагате, ни карат да затваряме сърцата си към виковете на страдание и несправедливост и да затворим границите си пред всички, които са различни. Те се ползват с подкрепата на средства за масова информация, които отдавна са забравили своя дълг в демокрацията, а именно да предават истината. И вместо това те насърчават намаляването на летвата на гражданския дискурс. Аз съм убедена, че кризите в тези смутни времена представляват една уникална възможност да наделеем над отделния страх и да се справим фронтално с тези предизвикателства. Днес ние виждаме нещата различно и трябва да действаме различно. Ние сме живи и, и трябва да поемем своята отговорност. Това е нашата задача сега. Ние трябва да се възползваме от момента, да не Чакаме нетърпеливо бързи резултати. Мартин Лутер Кинг е казал, дъгата на историята е дълга, но тя клони към справедливостта. Ние трябва да потърсим в самите себе си връзката с основните ценности, на които почива този Велик съюз. В края на тази дълга нощ, Втората световна война, Европа се надигна като феникс от пепелта си и се сформира нов съюз – който е създаден за да въдвори мир, стабилност, благоденствие на гражданите и да насърчава справедливото поделяне на плодовете от растежа, правото на защитена околна среда, зачитането на културното, религиозно или, лингвистично разнообразие. Той се основава на ценностите на човешкото достоинство, демокрацията, солидарността, свободата и справедливо, равенството. Свободата не е даденост. Тя трябва да се спечели и да се бди над нея. През 76-та година аз последвах гласа на сърцето си и млад швед и е се преместих в Европа. От преди 25 години аз избрах да стана европейски гражданин, за да участвам в това сложно, трудно и въпреки това прекрасно начинание. Много често по времето на моите концерти има момент, в който с нас впечатлението е, че аз и публиката слушам музиката с едно ухо. Вибрираме на една и съща частота и смятам, че на това място тук, където става такава вибрация, мястото, където ЕР се е появила и Универсалната декларация за правата на човека, това ни напомня и за нашето минало, че ние сме свързани и сме членове на едно и също семейство. Ние трябва да сме безстрашни, да дръзнем да погледнем този, който наричаме другия, макар да не се струва заплашващ и различен е да кажем сестро, братко, мое дете. Никога няма да се справим с омразата, с още повече омраза. Не трябва да попадаме в капана, да загубим човешкия си облик като средство да спасяваме човечеството. Европейския съюз е уникален в съюза. Единственият съюз на страни, основан на желанието никога да не се повтарят ексцесиите от миналото и да се постави за цел мира. Ние сме велик съюз не защото нашите ценности са по-добри, а защото нашите ценности са всеобщи и приобщаващи. На възраст 60 години сме все още млади, но сега света се нуждае ние да станем лидера, който можем и трябва да сме. В разгара на беженската криза, моето сърце се затопли от толкова много европейски граждани, които изразиха състрадание и солидарност към беженските семейства. Едно проучване на Amnesty International през 2016 година показва, че европейските граждани не се опасяваме толкова от беженците, колкото политиците. Като послание към Върховния комисариат искам да ви помоля да проявите същата солидарност. Тази солидарност, която вие бихте искали за вашето семейство, ако сте принудени да бягате. Аз не мога да погледна в лице едно страдащо дете-беженец, без да видя лицето на моите деца и внуци. Искам да ви помоля да се нагърбим с една обща отговорност. са страните извън нашите граждани, които са засегнати от беженската криза, като Ливан. Една страна с 4 милиона население, която е приела 1,5 милиона сирийци и 500 хиляди палестинци. Искам да проявите и състрадание към другите държави членки, защото солидарността, състрадание трябва да започнат от тук. Гърция и Италия са подложени сериозен натиск. Австрия, Германия и Швеция са презасели 70% от беженците. Като европейска майка и баба, искам да ви помоля да изпълните своя дълг, да представите децата на Европа и нашите общи ценности. Ние имаме една поговорка, шоуто трябва да продължи. Сега е премиерата, самопровъзгласилия се лидер на света току-що се обади, че е болен. Сега ние трябва да излезем на международната сцена и да направим това, което е редно. Всеки един от нас трябва да изиграе една важна роля. Със съвместни усилия ние ще бъдем по-силни и ще можем да направим чудеса, които ще ни изведат от слабостта към силата, от мрака към светлината, от несправедливостта към справедливостта, от войната към мира, от страха към любовта. Залога никога не е бил по-висок. Ние нямаме право да се провалим не само заради нашите деца, а заради всички деца по света. Провалът просто е неприемлив. Благодаря много. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Благодаря ви. Of course you didn't expect him to invite me. Естествено, няма как да ме поканят, без да ме поканят и да пея. Никой не очаква от вас, затова сега бих искала да, да посветя едно изпълнение на децата беженци. Това включва, то включва стихотворение на, на а, сомалийски беженец Оф Енглон ще ми акомпанира на китара. La Déclaration universelle des droits humains. Article numéro 1. Tous les êtres humains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 So Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Благодаря ви. Beaucoup. С голяма радост искам да приветствам Робърт Менас, австрийски писател, който е посветил живота си а, на въпросите на Европейския съюз и глобализацията. Господин Менас е същински посланник на, на демократичния характер на европейския проект. Господин Менас, заповядайте. Sehr geehrte Damen und Herren, Уважаеми дами и господа, казаха ми, че разполагам само с 10 минути за да се изкажа. Това е много малко време. Но от друга страна, 10 минути е доста време, като се има предвид, че наистина сме в 11-я час. Европейския проект в момента е на ръба на една пропаст. От, две, от години чета в вестници, че ни изтича времето, че сме в 11 тия час. И дори да надхвърля а, времето си, а, а, пак нещата ще продължат а, както са си текли до сега. Въпреки всички промени, каквото и да се случва, нещата продължават да текат така, както са така както сме свикнали. Дори да се провали проекта за европейската интеграция, трябва да, да, да се съсредоточим върху гарантирането на, на мир, на приятелство. Но дали това ще бъде възможно? Дали? А, дали няма да, да а, започнат битки за преразпределение на, на богатствата, на, на, на благата. Ако трябва честно да, да, да си кажем нещата, нещата не изглеждат никак розово. Не са розови. Можем ли обаче да си позволим да не мислим за бъдещето? Днес отбелязваме един юбилей. 60-я юбилей на подписването на Римския договор – Това е нещо, което трябва да се отбележи, разбира се, с гордост, с радост от постигнатото. Искаме да виждаме през себе си мирни шествия и други подобни клишета. Да, има повод за, за гордост, има повод за, за, за радост, но има и проблеми. Ако се върнем към подписването на, на, на, на договорите е, и постигнатото от е, пионерите на, на Европейския съюз, дори да се вгледаме в основните им идеи, това означава, че трябва да подходим критично към състоянието на Европейския съюз. Поколението, което носи политическата отговорност в е, Европа днес, пропуска нещо важно. Всеки, който всеки, който хвали а, а, пионерите на Европейския съюз, трябва да бъде готов да бъде изправен и пред критика. Държавите членки а, вземат а, решенията си а, заедно съвместно в, в съвета. Какви са, били, какви са били причините, идеите и мотивите за, за римския договор? Нещата не винаги са ясни, не винаги е ясно какви са били мотивите. хората, които днес носят политическата отговорност, се смятат за прагматици. Защо? Защото нямат визия за бъдещето, защото единствено управляват е, кризи, кризи, които те самите са създали. Създателите на Европейския съюз обаче а, са почерпили от историческия си опит и са били вгледани в бъдещето. А днес, а днес а, всичко, което се опитваме а, да направим е да запазим статуквото без поглед към бъдещето. Ето от там, ето за това сме в криза, за това сме в 11 тия час. Та, е, какви са тези утопични идеи в Римския договор? Остават ми още само 8 минути и ще ги използвам, а, а, за да подчертая най-важното, дори и то да не звучи тържествено. И накрая в рамките на 2 минути ще очертая какво трябва да бъде, а, е, да бъде Европейския съюз, чието е, акт за раждане е, е Римския договор. Две опустошителни световни войни и, и, и, и зверски, зверски престъпления срещу човечеството, в това число Аушвиц. Европейската цивилизация е била пометена и това е нещо, което не бива никога отново да, слу... да се случва. Ето това е, беше обещанието, на базата на което бе създаден Европейския съюз. Как обаче да помирим а, нации, които са във война. Как да живеем заедно в свобода и мир на един континент, който е бил пометен? Създателите на, на Обединена Европа си дават сметка, че мирните договори и, и, и алиансите не, а, не гарантират мир. Затова е било необходимо економиките на държавите да са взаимозависими, да имат общ интерес. Това означава, че страни, които тръгнат по отделни пътища, няма как да стигнат до такава взаимозависимост. Знаем обаче, познаваме историята. Политическия елит и повечето граждани в Европейския съюз смятат, че Европейския съюз е, е, един общ пазар и нищо повече. Един добре функциониращ общ пазар. Не виждат на него единствено като полза за, за економиката и за търговията. Политическия съюз обаче е нещо, на което не се вярва. Това е една система, при която някой друг взема решенията и нещо, което застрашава националния суверенитет. Затова националните интереси се гарантират, трябва да се защитават на този общ пазар. Например, държавите членки защитават собствените си пазари на труда. Това означава, че гражданите им и политическите им представители падат в капана на, на национализма, от който всъщност се опитваме да, да избягаме. Създателите на Съюза обаче, преди 60 години, а, са си давали сметка, че трябва да бъде изкоренен, изкоренен национализма. Това означава, това означава а, да се погледне отвъд а, националните държави, отвъд нациите. И това е нещото, което трябва да си а, припомняме днес, да си припомним днес. Европейския съюз е един мирен проект, който има за цел да надскочи държавите и нациите. Това е нещо, което на последно време би трябвало да, да, да бъде много интересно. Кризата в днешно време може да бъде разбрана именно през, през тази призма. Ако си, е, ако си е, дадем сметка или ако си припомним какви са били първоначалните идеи а именно за, за, за надрастване над отделните държави. Договорите от Рим са е, действително е, акт за раждане на Европейския съюз. Това е един проект, е, който цели да, да се превъзмогнат държавите, отделните държави, да се надскочат. Това е нещо, което политически елит днес в Европа е, забравя. Е, Римския договор също дава началото на Европейския парламент. Парламентът е първоначално има много малко правомощия, но въпреки това работата му се превръща в политическа революция. Това е първия наднационален парламент. Какво е предназначението на един наднационален парламент? Ако не, възможността да замени националните парламенти. И мисля, че това е нещо, което трябва, трябва да отчетем с, с ръкопляскане. Жан Моне. И аз препоръчвам биографията му на, на, на всички. Написал в главата за, за преводите, за преговорите, извинете. Цитирам имаше много отпор от, от държавите, но също така нациите и политическите институции дадоха много явен знак и доказателство, че не могат да, да гарантират дългосрочен мир и върховенство на закона сами. И оттам, оттам тръгна всичкото и стана ясно какво може да бъде се постигне непосредствено, в непосредственото бъдеще и какво по-нататък. Валтер Халштайн, един от интелектуалните бащи на договорите, каза в своя реч, цитирам, цитирам, каквото и да решим, каквото и решим да, да изпълнявам в новите европейски институции, целта е да се създаде една следнационална Европа. Сегашната криза може да бъде измерена именно на базата на тази идея. Представете си един немски политик, който да повтори, да повтори е, изказването на Валтер Халштайн. Можете ли си представите който и да било министър-председател или ръководител или председател на, на, на правителство да каже нещо такова. Всички ще кажат, че това е нелепо. Политически елит, който е отговорен за състоянието на Европа днес, е, така и не успя да разбере европейската идея. Защо иначе ще, ще казва, че това е невъзможно? Защо изнасят речи за, за Европа, за ангажиментите, но никога не говорят за европейските ценности, за европейския мирен проект. Защо? Защо свеждаме европейските ценности до, до, до, до просто една фраза, едно клише, до карикатура, като им отнемаме а, съдържанието? след като а, ние сме успели да създадем една след национална, постнационална а, конституция. След всяко терористично а, нападение, в какво се крием? В националните си флагове и националните си химни. А защо не показваме солидарност, европейска солидарност? Да, трудно е да се обясни Европа, защото не съществува дискурс за Европа. Този дискурс обаче е просто забравен. Създателите на, на, на Европа го създадоха, но ние сме го забравили. И трябва, и днес е времето да повторим, че европейския проект цели да превъзмогне нациите и национализма. Говорим за сувереността на е, е, суверенитета на европейските граждани, а не за суверенитет на държавите. Защо това не се, не се е, подчертава и не се изтъква? Защо се оглежда на безпомощно докато национализмът расте в Европа. Защо не им се противопоставяме на него? Историята ни познава вече национализма. Национализма а, сри, веднъж вече е, сри и помете е, континента ни. Национализмът не е, не е утопия, не е а, право на човека, а е историческо престъпление. Aber die nachnationale Entwicklung des europäischen Projekts zur Европейския проект е, се е развивал бавно, постепенно и е създал траен мир на, на континента. Но днес, още веднъж, отново, държавите започват да, да бранят суверенитета си за сметка на Европа. Всичките кризи в Европа, кризи днес, са, проистичат от именно този проблем. Национализмът не е решение. Национализмът е, проблем. Штефан Цвайк през 1913 година написа или трябва да се преборим с национализма, или европейската цивилизация ще бъде унищожена. Създателите на Европа е, си бяха извлекли а, е, полуки от, от а, е, последиците от национализма. Защо не обясняваме това на хората? Историята не, не, не оправдава ли компромисите, които а, трябва да направим? Европейската комисия, има компетентни служители, имаме компетентни евродепутати. Трябва да обединим усилията си в борбата срещу ренационализацията. И трябва да сме безкомпромисни в това отношение. Връщането на европейската мечта е, е решение, обаче. Мечтата е на 60 години и тя е реалистична. Идеите, европейските идеи продължават да ни водят напред и осигуряват повече е, развитие, по-сериозно развитие от така наречения политически прагматизъм. Знам, че има евродепутати, които не се чувстват европейци, а се смятат за, за представители на собствените си нации. Да, те могат да, да забавят растежа на европейската демокрация, но не могат да го спрат. Има мнозина, мнозина в Европа, които милеят за, за възстановяването на суверените държави, държави. Но европейците сред вас не бива да се подвеждат от това. Има толкова много кризи по света, толкова много заплахи, които те първа предстои да разберем. И много хора си мислят, че, че националните държави са нещо като, като дом. И дома е, е е приятна метафора, независимо къде живеете, дори да живеете в мазето. За съжаление обаче, това създава погрешна, това създава иллюзия за, за, за контрол над собствения си живот. Но независимо колко им харесва и не, или не, пътят към след национализма не може да бъде спрян и не може да бъде обърнат. Границите между държавите изчезват, дори някои да се опитват да, да се противопоставят това. Всички, всички явления, които засягат живота ни днес, от много, от много време са, са наднационални, транснационални. Хранително-вкусовата промишленост, транспорта, туризма и така нататък. Всичките проблеми, пред които се изправяме, са по-големи от държавите. Те са наднационални, не могат да бъдат решени от една държава. Обмена на опит, обмена на идеи не познава граници. Границите не защитават културата и, и, и мисълта, напротив, сподава ги, Именно това трябва да бъде показано на, на скептиците, на онези, които, които се опитват да, да възродят национализма. Трябва да се обърнете към избирателите, да ги попитате искате ли да, да, да, да, да, да забавим а, развитието си или да осигурим стабилен ход напред. Всеки разумен човек е, иска да има известен контрол над живота си, не иска да бъде жертва просто на, на, на, на, на случващото се. Общностните политики, нещо, което следателите на Европейския съюз е, е, се опитват а, да създадат, са успели да покажат, че а, дават повече контрол в а, ръцете на отделния човек. Нещо, което можем и трябва да, да, да, да отбелязваме постигнатото, но нямаме и много време за това. Нямаме време за самоудолство, за удоволствие. След 60 години развитие е, ми бяха дадени само 10 минути да се, да, да се изкажа. Но искам да ви кажа, че това е справедливо, защото вие нямате много повече е, време е, от мен. В последната минута, с която разполагам, е, бих искал да обобщя своите страхове и надежди. Много от това, което в началото се считаше за необходимо и нещо, което е залегнало в договорите, не е било възможно веднага. Финансовия съюз, общата политика за, за беженците и миграцията и така нататък. Това са били пожелания първоначално. Предвидени са, предвидени са били за бъдеще, но днес тези въпроси са по-жени от всякога. И а, ваше задължение, ваш, ваш дълг е, уважаеми евродепутати, е да не забравяте това. Ваш дълг е да, да създавате политически натиск за да бъде постигнато това. И е ваш дълг да, да, да превъзмогнете дефицита на демокрация в Европейския съюз и да се преборите с противоречията, които в момента съществуват в Европейския съюз. Вече разполагаме с идеята а, за наднационално а, представителство на, на, на гражданите. Но този е, пост, тази постнационална е, общност трябва да бъде развивана допълнително. Ние сме граждани на Европейския съюз, ние искаме да бъдем граждани на Европейския съюз, но правата ни не са и възможностите ни не са еднакви по всички а, е, държави членки. Например, при изборите за Европейски парламент гласът ни има различна тежест. Все още разполагаме с национални паспорти. Ако паспортите не се издаваха от държави, тогава само британското правителство щеше да напусне Европа, а гражданите щяха да останат в нея, или поне тези, които желаят това. Не бива да се допуска да се застрашава Европейския парламент. Трябва да се преборите с противоречията и с блъсъците. И това е много лека задача в сравнение с постигнатото от, от, от, от, от създателите на, на договорите за Европейската общност и Европейския а, съюз. Така че е, трябва да е съвсем ясно, че вашата задача е доста по, по-лесна от тази, която е била на дневен ред преди 60 години. Тя е по-лесна, но също така и по-спешна. Малкото оцелели катастрофалните време, след катастрофалните е, времена в Европа си спомнят до какво води национализма и си спомнят е, обещанието, че това никога няма да бъде допуснато отново. Фразата никога вече не бива да се, да се, да се превръща в, в клише. Това обещание не бива да бъде нарушавано. От нас зависи бъдещето на нашата е, ера. Нашата ера е, не трябва да има е, срок на годност, тя не трябва да изтича. Времето ми изтече и ще си позволя обаче да, да, да кажа още няколко думи. Боя се, че близко бъдеще така наречения политически прагматизъм – ще засегне а, идеята на европейския проект. Боя се, че и вие можете да станете част от това, че вие можете да, да предадете европейската идея, ще предадете Шотландия, която иска да остане част от Европа че ще се поддадете на национализъм от собствените си страни. И това е само един при, пример за това, което ме тревожи. Тревожи ме, че е, създателите на Европейския съюз ще бъдат забравени. Нациите трябва да изчезнат. Трябва ни една свободна, по-голяма общност в една следнационална Европа. Именно това, само това може да бъде гарант за е, мирно и успешно бъдеще. Накрая ще цитирам Валтер Харштайт от е, речта му от Рим. Не бива да се ограничаваме до, до, до премахването на границите и гарантирането на свободата на движение на хора, стоки и капитали. Трябва да се занимаем с традиционните различия между регионите и най-вече новите различия, които възникват сега. В против случай ще сме в разрез с целите на Римския договор. Това би довело извинете, което е намаляване на економическите различия, като се, като се запази уникалния характер на отдалните уникалните характеристики на регионите. Това означава в економическата си политика и социалната си политика не бива да изпускаме от поглед регионалното измерение. Регионалната политика трябва да бъде част от всяка друга политика – при изпълнението на регионалната политика, пък не бива да, да изпускаме от поглед общата европейска, економическа и социална политика. Мирът не е гарантиран и не е автоматичен. Един мирен съюз е мирен само тогава, когато има и социален мир. Не е достатъчно а, държавите да не искат да се нападат. Необходимо е равенство, но необходими са равни възможности за политическо участие за всички европейски граждани, независимо от това какъв паспорт имат. Или независимо и независимо от економическата мощ на държавата им. Вашата работа е да, да защитавате и да отстоявате тези ценности. Аз ви, ви призовавам в това да, превръщ, да превърнете Европа в пионер. Да, трябва да празнуваме. Трябва да отбележим това, че ви, ва, трябва да отбележим вашата готовност да вървите напред. Надявам се, че като дойде време да отбележим 70-та годишнина, ще можем да се похвалим и да се поздравим за отбелязания напредък. Благодаря ви за вниманието и искам да благодаря и на преводачите. чиято работа е от е, огромно значение за, за Европейския съюз и институциите. Благодаря. Ще бъда кратък. Заключенията на това събитие. За да приключим първата част на днешния ден, посветен на 60-та годишнина от Римския договор, 60 години история на този договор – без да се забравят и изминалите 10 години при подготовката на договора. Това е ден, който се концентрира върху бъдещето, надявам се. Европа, която е люката на свободата. Нашата история е ангажимент към свободата – Стотици хиляди, милиони души са загубили живота си за тази свобода, както европейски граждани, така и американски и канадски. И ние им дължим признание. Тази свобода, с която разполагаме днес, да работим, да градим бъдещето, да градим къщи, инфраструктура, економика, всичко това е благодарение на плана Маршал и благодарение на економическия съюз, където а, стоките, работещите и а, услугите могат да се предвижват без проблеми. 60 години това е голямо приключение. Не винаги е било лесно. Не, че не сме имали кризи. Но никога не сме загубили този ангажимент. Успели сме да се справим с много предизвикателства, много проблеми и сме надграждали над солидарността и доверието. Имаме нужда от още по-отворен свят, с повече права, за да излезем от мрака на диктатурата, който все още засяга голям брой държави в нашия континент. Трябва да сме горди с тази свобода. Нашата Европа създаде просперитета, заетостта. Войната е просто един кошмар от миналото. Сега имаме огромно пространство за срещи, за обмен с солидни корени. Бяхме преговарящи в Крит, бяхме философи, бяхме скулптори, юристи. В Средиземноморието нашата цивилизация се зароди покрай реките и моретата и винаги сме обменяли с доверие. Ние се прекланяме пред изкуствата, пред науката. В аббатствата сме залагали основите на нашата религия, на нашия хуманизъм, както в аббатството на Сен Бенуа. Не забравяйте венецианците, фламанците, огромни търговци. Всички тези мецени, които са спонсорирали, така да се каже, и са подкрепяли философи, музиканти, художници. Караваджо, Рембранд, Вивалди, Бах, Шекспир, Молиер – всички имат една и съща важна връзка, както и Данте и Сервантес това не са културни наследства само за Испания или само за Италия, а за цяла Европа. Това общо пространство съществува и днес и ние успяхме да го изградим наново. Това е Европа, която сега трябва да отворим за младите. Трябва да им дадем тази възможност да не се отказват от мечтите си, да им дадем възможност да вярват в бъдещето. Трябва да им гарантираме възможността да намерят работа, защото без работа няма достоинство. И не можем да позволим нашите деца да загубят достоинството си. E questo lo possiamo fare insieme. Само заедно можем да го постигнем това. Европа не е просто еврото и единния пазар не само банковата система и економиката. Европа е много повече. И преди да стане римски император, Траян се е запитал как един испанец с испански происход може да стане а, римски император. И баща му му отговорил следното. Рим не е град. Рим е модел на цивилизация. И наистина така е било на времето. Днес, може би, нашите деца ще ни попитат. Мамо, тате, Европа Брюксел ли е? Бюрокрацията ли е? Брюкселската бюрокрация. Банките ли е? И ако те ни зададат тези въпроси, мисля, че трябва да отговорим с поглед към бъдещето. Не. Европа е един идеал. Европа е нашата цивилизация. Европа е нашата идентичност. Европа е нашата свобода. Европа е нашето бъдеще. Ето, това трябва да завещаем на децата. Бъдеще е с просперитет, свобода и мир.